Por favor, tomen asiento, que vamos a continuar la reunión. Моля да вземете местата си и да продължим заседанието. Следващата точка в дневния ред е свързана с настоящото и бъдещето управление на риболова в Черно море. Госпожа Йотова, но госпожа Лювин, госпожа Лювин май. Извинявам се, обърках се. Точка 11. Борба срещу незаконния риболов на световно равнище. Ролята на Европейския съюз. Госпожа Лювин е докладчик. Извинявам се. Госпожа Лювин е изготвила работен документ. Искам да й дам думата, за да го представи. Имате думата. Благодаря. Благодаря на всички, които днес са дошли в нашата комисия. Това е първи работен документ. Планираме да има два такива. Този работен документ разглежда как функционират по-настоящем регионалните организации за управление на риболова и как функционират техните мерки за борба с незаконния, нерегулиран и недеклариран риболов. Това е нещо изключително релевантно в момента, когато става въпрос за борба с ННН риболова на световно ниво. Затова този документ е доста уместен. Важно е всички да разберем, че когато говорим за ННН риболов в световен мащаб, основата е РОУР или регионалните организации. По-настоящем това са единствените организации, които имат право да се занимават с риболов в международни води, в открито море. И така, Какви са основите на моя доклад? Колко регионални организации има? В момента те са 18. Ние сме разгледали 5 организации по-отблизо, като се опитваме да видим какви мерки въвеждат те за борба с ННН риболова. Преди да говоря за тези мерки, ако имате документа, погледнете на страница трета. Надявам се, че документа ви е цветен а не черно-бял. Имате една карта на света. Най-отгоре виждате покритието по отношение на рибата тон и видове подобни на рибата тон от страна на регионалните организации. Общо взето от целия свят се покрива, когато става въпрос за рибата тон. Най-отдолу виждаме другите роур, които управляват другите запаси, но това не са всички запаси в зоната, която е определена по конвенцията. Всички светли или сиви области са нерегулирани, изключение на економическите зони на страните на страница. Втора, ако имате цветната версия, погледнете червените области, това са моретата по света, много от тях излизат извън регулаторната рамка на тези регионални организации за управление на риболова. Съответно, тези райони не са регулирани, няма кой знае каква защита, могат да бъдат експлуатирани. Какви са мерките за справяне с ННН риболова? Те са различни в различните организации, както ще видим. Ще разгледаме ICAT, това е Организацията за управляване на червения тон и другите видове тон. Тя действа от 79-та година, казва оратора. Ще разгледаме и организацията, която започна да съществува през 2004 година. Това е Комисията за риболов в западните и централните части на Тихия океан. Те функционират в момента. НЕАВК, освен това, както и Камаро, Комисията за опазване на живите морски ресурси на Антарктика. Те имат голям опит по отношение на патагонския кликач. Той също беше подложен на сериозен недекориран риболов в миналото. Какви мерки прилагат тези организации? Ще поговоря и за НАФО, между другото. Ако минем през документа, ще видите, че има някои много прости неща, например идентификация на корабите. Това не трябва да се приема за даденост. Всички пет роур, за които говорим, искат да има маркиране, фау маркиране за рибловните съдове в техния район. Ако един кораб няма идентификационен номер, просто е невъзможно той да бъде контролиран или проследен. Има списъци с кораби, които имат разрешение да извършват риболов. Те се наричат бели списъци. Ако един кораб извършва риболов в тази зона, без да е в списъка, се предполага, че той е нелегален. Всички тези пет роур имат бели списъци, но те изглеждат различно. Например, камера включва всички съдове, Айкат включва съдове над 20 метра. ВЦПФЦ, НЕАВК и АЙКАТ включват и транспортни кораби, както и хладилни кораби. За другите това не въжи. Имаме и черни списъци. Те допълват белите списъци. Ако има кораби, които са идентифицирани, че извършват риболов в регулираната зона без разрешение, се приема, че те са обект на ННН риболов. Освен това, кораби, които имат разрешение, но извършват незаконен риболов, както и съдове, за които има информация, че извършват такава търговия. Например, има проблем с някои данни от страна на пристанища. Много рядко тези списъци обаче се актуализират. И в списъка се включват кораби, за които се договарят страните по конвенцията. Съответно, един от проблемите е, че някои страни се опитват да държат своите кораби извън тези списъци. Всъщност повечето страни го правят. В момента в списъка на Айкат има 24 съда, 21 са плаващи под неизвестен флаг, един е от Гвинея и два от Боливия. Други мерки, които прилагат петте организации, са търговските санкции. ICAT основно прилага такива санкции, но те не са лесни за прилагане. През 90-те години ICAT наложи забрана върху вноса на определени продукти, по чието флаг кораби извършват риболов в района на ICAT без да имат разрешение. До 2003 година имаше наложена забрана върху 8 страни, но ефекта беше краткосрочен, защото след това тези страни или се присъединиха към ICAT, или е, смениха флаговете с такива на страни, които не са обект на забрана. Програми за проверки в морето, това е важен елемент за контролиране на ННН риболова. Освен това, всички пет организации, за които говоря, дават възможност инспекторите да наблюдават какво става на корабите, инспектори от други организации. Но само НИАВК и НАФО имат задължение това да става. В другите случаи това е факултативно. По отношение на програмите за наблюдение на място, само НАФО и изисква да има наблюдател на всеки съд при риболова. Отново има разлики, значи мерки на държавния пристанищен контрол. Роур се договориха, че всяка държава трябва да следи каква риба се разтоварва в пристанищата. Една нова организация като ВЦПФЦ няма никакви конкретни изисквания за пристанищните проверки, като всъщност оставя този въпрос на всяка държава с пристанище. Другите РОУР имат различни правила. Схеми за документиране на улова – iCat и Camera имат такива до известна степен, но другите нямат такива схеми. Наемане на кораби. Една страна може да вземе под найем риболовен съд. В момента обаче само държавата по флага носи отговорност за своята флота, дори да става въпрос за Монголия, страна, която няма морски традиции. Тя, знаете, че има право да а, има кораби. Само НАФО е направил опити да изясни отговорностите на държавата на Емател и държавата на флага. Трансбордирането или прехвърлянето също е възможност за борба трансбордирането, дава огромни възможности за Енри Булов, но Роур позволява това да става с някои изключения. ICAT има обща забрана за прехвърляне в морето. Това са мерките, които очертаваме в тези 5 роур. Виждаме, че има а, някакво променяне на нещата в роур, но това а, става много бавно. И въпреки че има някаква прията мярка от РОРО, това не означава, че страните по конвенцията я прилагат. Ако страните не прехвърлят в националното си законодателство тези мерки, ще е много трудно да се действа, когато става въпрос за пристанищни проверки от адекватен характер, пазарни мерки и така нататък. Промяната е въпрос на политическа воля. Един ключов проблем с РОУР е процеса на вземане на решение. В момента няма задължителен характер за когото и да било да предприема действия и да запаза биологичното разнообразие в международни води. Всеки всъщност трябва да се съгласява с взетите решения. Понякога решенията се взимат чрез мнозинство, но най-често това е консенсус. Но дори да има мнозинство, големи риболовни нации могат да получат такова мнозинство, като използват всякакъв вид разобеждаващи трикове. Онова, което се счита за обективно право като борба с незаконния риболов, не винаги се преследва като цел. Как можем да променим всичко това? Как може да запазим едно световно наследство. Става въпрос за, за, за, за морските ресурси, естествено. Мисля, че трябва да има регулярна оценка от независими експерти. Оценките и всички данни трябва да бъдат напълно прозрачни. Изпълнението на всички мерки, предложени в оценката, трябва да е задължително за съответната регионална организация за управление на риболова. Освен това, нещо, което не споменавам в документа, може да има някакъв нов орган в системата на ООН за управляване на световните морски екосистеми. Може би системата на ООН трябва да бъде мястото, в което да се правят тези независими оценки като трябва да се използват хармонизирани критерии и резултати. Ако няма съобразяване с критериите, трябва да има някакъв вид санкции, намаляване на квотите, търговски санкции и така нататък. По този начин ще има много по-голям натиск върху държавата, за да се гарантира, че ще има спазване на правилата. Защо обаче да се съгласяват страните по някоя конвенция да бъдат наблюдавани от независими експерти. Това е важен въпрос. ННН риболова се оценява на около една пета от а, световните запаси. Рибата, която се краде от океаните, струва милиарди. Говорим, освен това, за страхотни измами, свързани с данъци, например в световен мащаб. Знаете, че страните пътуват под удобен флаг, има разтоварване в данъчни райове, места, които се водят като офшорни зони. Всичко това са проблеми, които трябва да бъдат разрешени в световен мащаб. Онези, които се занимават с СНН риболов, разсъждават глобален мащаб. За съжаление, правителствата не го правят, а има много проблеми, които трябва да бъдат решени. Освен това, това трябва да се счита, този риболов трябва да се счита за екологично престъпление от световен мащаб, тъй като не само се крадат и се разрушават запасите, но и се разрушават морските екосистеми. Световната общност трябва да изиска тези ресурси да бъдат управлявани по един контролиран и устойчив начин. Един инструмент за анализ на риска, който да се занимава с проследяването на запасите е нещо изключително важно. В момента се обсъждат такива а, инструменти в рамките на ФАО, макар че още няма решение. Това ще стане следващата седмица, вероятно. Каква е ролята на Европейския съюз? Много е важно Европейския съюз да поеме ръководна роля, защото ние често казваме, че ние имаме възможност да го направим. Само, че първо трябва да си почистим собствения двор и новия регламент за ННН риболова трябва да се приложи от всички държави членки на Европейския съюз. Искам да задам един въпрос на комисията по този въпрос. Смятате ли, че има индикации в момента, че държавите членки са готови да прегърнат този регламент и да го приложат на практика, защото регламента ще има смисъл само ако бъде приложен. И искам да попитам дали те смятат да направят нещо подобно от държавите членки, защото Европейския съюз трябва да даде добър пример. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на Изабела Левен за отличната уводна презентация. Много добър работен документ. И мисля, че заключителните бележки абсолютно очертават проблема. Става дума за престъпност на световен мащаб, т.е. пиратство в револова. И тези хора използват често напълно грохнали траулери, стоят в открито море с месеци, понякога години и основната им мотивация е да имат максимални печалби с минимални разходи. Те задържат работниците си на кораби, много често ги набират от много бедни общности за няколко стотици долари на месец в Африка често и когато тези хора получат тези 200-300 долара, за тях това означава да си прехранат семействата и когато се озоват на борда на тези грохнали кораби, се оказва, че ще трябва да платят повече от 200 долара само за да се издържат там. Така че те са като роби там. Те нямат е, документи за самоличност, живеят в ужасни условия и, и тия кораби си оставят, е, остават на море, е, там се за, зареждат, там се събират, доставят продоволствия и те всъщност трансбордират. Няма контрол. Никой не е наясно с условията, в които се работи. Един такъв кораб, който имаше контрол, са живели 200 души в ужасни условия. В зала около една четвърт от тази, в размер на един, една четвърт от тази зала в ужасни условия. Освен това, е, всеки, който не се подчинява, който се опитва да напусне кораба, е, бива заплашван, твърди се, че има убийства, че се изхвърлят хора през борта. И фактът, че тези хора крадат риба, използват забранени риболовни съоръжения, ловят забранени видове, с огромен прилов убиват е, морски птици, е, морски костенурки, хиляди защитени видове. Всичко това е абсолютно нерегулирано и никой не може да го контролира. Както каза Изавела, е, те употребяват флагове на, на така наречените флагове за удобство. И въпросът е защо защо, защо и европейските страни им дават възможност, примерно, да плават под флага на Панама. Има отправени обвинения, примерно, че Лас Палмас или пристанищата в Канарите се използват за пристанища – и се знае, че някои от основните седалища на тези е, незаконни организации, свързани с Оволов, са е, е, в Лас Паламас. И когато те прехвърлят е, рибата в хладилните кораби, тя се смесва с законен риболов, е, стига до нашите пазари и се продават. Тоест и ние е, тук а, е, купуваме тази незаконно ловена риба, която сваля цените на пазара на продуктите на нашите граждани, които законно се занимават с тази търговия. А, скандала е гигантски. Изабела каза в работния си документ, че трябва да има възможност да се а, има регистър на, е, индустриални, на съдовете, които се занимават с е, индустриален риболов. Това не е толкова сложно, не е някаква висша наука. Така че трябва да упражним много голям натиск върху съответните организации. В противен случай около 80% от е, световните запаси ще бъдат експлуатирани в прекалена степен. Благодаря. Господин Гарек. Благодаря, госпожо председател. Първо, нека да благодаря и аз на Изабела за високото качество на нейната работа. Много интересен документ, много добре изготвен, добре изследване. Първо искам да кажа, че ако няма регионални организации или правителства, които не, да могат да ни дадат статистика, можем все пак да се търси да разберем някои неща. Знам, че е много трудно да се получава информация, особено за уловете, докладите не винаги са на лице. Но как смятате, че може да не внасяме продукти, когато няма документи? Ние, ние нямаме доказателства, примерно, че държавите правят усилия да прекратат този риболов. Може би това е един критерий. А за незаконния риболов смятам, че има държави, примерно Мавритания, ние бяхме там съвсем неодавна, които с националния си флаг всъщност толерират незаконния улов, извършван от китайците. И вие знаете, че в Лас Палма се продава риба, всъщност, които са за замразени на китайски кораби, минават през Лас Палма и пристигат в Европа. И голяма част от този риболов е незаконен. Това е един, само един пример. От, от ред такива има и много други, които а, имат и друг привкус, но са пак незаконни. Мак... Марокко, например, там проблема е различен, но в момента комисията е спряла споразумението за Марокко. А, вече не е, вече е деблокирано, казва Да Е, прекрасно. А, ако всички бяхме готови да не го да блокираме това споразумение. Може би ще, ще има начин да прекратим незаконния ръбов. Папуа Нова Гвинея, говорихме миналата седмица. Те изнасят риба по споразумение с Европейския съюз. Има споразумение за изключение за, рибата, за тон – парламента одобри е, споразумение за партньорство и трябва да помислиме за изключенията, които даваме. Трябва да се знае, че подобни споразумения всъщност е, помагат повече за развитието на Китай и Таланта, не толкова за страните от е, Тихоокеанския регион. И също искам да знам регламента какво предвижда за незаконния риболов. Във всички случаи това е първия интересен инструмент за борба с незаконния риболов. Много се радвам. Благодаря. Господин Арсенис, благодаря. Госпожо председател, искам най съдешно да благодаря на Исабела, за доклада. Всъщност в тази комисия можехме да обсъдим някоя друга тема, тъй като толкова много различни въпроси е засегнал госпожа докладчика, че с тази информация можем да сътворим много различни неща. Благодаря ви за това разнообразие. Съгласен съм с казаното от Стюарт и господин Кадек. Трябва да се занимавам с въпроса за удобните флагове. Това създава страшно много проблеми за развиващите се страни, защото много малко такива страни извличат полза от нещо подобно. А какво получават а, тези страни от а, това, че понякога имат а, флагове, които да предоставят на някои кораби? Ами 10 000 евро някъде, не повече. А пък техните морски ресурси се разграбват много незаконен и недекориран риболов има, ресурсите се губят, така че ННН риболова е много голям проблем. Даже е по-голям за развиващия се свят, отколкото за другия свят. Съгласен съм с Лисабела, че трябва да има сертификат за тестване на легалността на, на дейността. Съгласен съм и с периодичните проверки, които се предлагат Освен това, трябва да има международно сътрудничество, за да се получат всички необходими данни. По отношение на корабите, които извършват риболов в международен мащаб, кораби, които са обвинени в а, такъв вид риболов. И разбира се, трябва да може тези списъци да се актуализират и то регулярно, а не годишно. Говоря за черния списък. Така че, тук това, което имаме в момента е отлична основа за, за доклад. Благодаря. Искам да се присъединя към казаното. Искам да поздравя госпожа Лювейн. Ще разгледам написаното. Темата е много важна. Наше задължение е да действаме. Проблема е, че законодателството позволява нещо подобно да се случва. Позволява да има удобни флагове. Става въпрос за управление, в крайна сметка. Управление в различни части на света и в Европейския съюз, защото има възможност економически интереси да се преследват безкомпромисно трябва да се вземем с въпроса и съм съгласен с госпожа Лювин. Трябва да започнем от нашия двор. От економическа гледна точка също е важно да се занимаем с проблема, защото ако нямаме бюджет за събиране на данни, за правене на проучвания, просто ще загубим темпо. Този въпрос трябва да се разгледа в светлината на реформата на общата политика в областта на рибарството. Мисля, че трябва да имаме споразумение с тези регионални организации за някакъв вид осъществяване на връзка между третите страни и държавите членки. По отношение на казаното за Лас Палмас, това е част от Европейския съюз, част от Испания. Така че е много важно да се предотврати навлизането на незаконни продукти. Ако имате обаче данни, покажете ми ги. Казахте ми веднъж, че този проблем. Изпратихте ми информация, но не мисля, че информацията защитава онова, което твърдите. Вярно е, че има разтоварване на продукти в Лас Палмас, но нищо там не се прави незаконно. Всичко е законно. Така че нека да не се клеветим взаимно в Европейския съюз, защото там не се прави нищо незаконно. Какво ще кажете за Исландия тогава? Исландия също не нарушава закона, но се потресох, като чух как се защитават интересите исландците. По отношение на Шотландия, не мога да кажа нищо за незаконността там, но трябва да видим в крайна сметка. Добре. Не виждам други желащи да зададат въпрос или да се изкажат. Имам един въпрос към комисията. Онзи ден прочетох е, едно изказване на госпожа Даманаки в Лондон. Тя казва, че може да гарантира, че всички продукти обект на внос в Европейския съюз не са вследствие на незаконен риболов. Това е доста категорично изявление от госпожа Даманаки. Според мен то е доста съмнително. Не ми се вярва да е така. Ако погледнете регламент 1005 и така стигам до моя въпрос по отношение на ННН Риболова, ако погледнете глава 6, трети страни, които не сътрудничат, в крайна сметка говорим за регламент, който да засяга страни, които отказват да се борят с този риболов или в рамките на РОУ, или в рамките на националното си законодателство – Нека да ви дам един пример. Вчера говорих за Тихия океан, където повечето страни не са съгласни с мерките, предвидени от РОУР там. И те казват, че не са съгласни в рамките на регионалната организация, не казват, че са съгласни да имат предприяти мерки за забрана на този вид риболов, отказват мерки свързани с пристанищата и с документацията. Тези страни които ясно казват, че няма да предприемат подобни мерки. Тези страни, които се противопоставят на решенията в рамките на РОУР и които се противопоставят на прилагането на глава 6 от регламент 1005 и най-вече член 38, който засяга вноса в Европейския съюз. Ако тези страни отхвърлят всичко това, какво ще правим? Искам да ми дадете ясен отговор и бърз отговор, защото как ще гарантира Европейския съюз, че вноса не е обект на незаконен риболов, както казва госпожа Даманаки. Според мен това не е вярно. Комисията има думата за отговор. Благодаря. Първо, комисията държи да поздрави госпожа Левен за отличния доклад. Ние споделяме заключенията по този доклад, както и предложенията, които се правят. Така че, реално, вие изтъквате изтъквате борбата за незаконния риболов е, и нейната връзка с политическата воля и на национално и на международно ниво и ние много добре оценяваме тази ваша позиция. Ясно е, че също така в някои случаи ННН риболова е наистина престъпен. Е, няма никакво съмнение, както каза и тук. И както подчерта господин Кадек, много е важно да подчертаем, че трябва да има нулева толерантност от е, сега нататък към на общностите пазари и ако не се изпълнят съответните изисквания, да се отказва износ. Трябва да се създаде тази система и вече да започнем да я прилагаме. Действително комисията работи в момента по режими на одит, проверки вече сме проверили няколко трети страни, за да видиме въпроса с сертификатите за улова в тези страни. В момента, в който открием проблеми, ще направим дипломатически стъпки, за да искаме от страната съответно да коригира ситуацията. И ако се налага, ще е, приложиме глава 5 и 6 от регламента за незаконния риболов. В момента се извършват няколко проверки за кораби от трети страни, а също и за кораби на общността. И, както вие подчертахте, става дума, че и националните държави трябва да се занимават с този проблем. Ние не сме единствените, които имаме е, подобно законодателство, има и други страни и е, също така насърчаваме регионалните организации да прилагат подобни мерки, за да е сигурно, че е, ще има някакво действие относно съдовете или флаговата за удобство. В момента няма реални санкции на ниво регионални организации и би трябвало да можем да подсилим именно този аспект, аспект така че страните по конвенциите, които не, изпал, не, не, се, не изпълняват задълженията, да бъдат санкционирани. Във всички случаи имаме желание да има хармонизиран подход, както в, вътре в общността, така и извън, извън нея. Госпожа Даманаки пое ангажимент да има нулева толерантност както към корабите на общността, така и към кораби от трети страни. И мога да ви уверя, че нашата програма тази година е много наситена за проверки в трети страни, за проверки в страните членки, за да можем да видим кои са тези действия за незаконен риболов, които да могат да бъдат и санкционирани. Ние сме готови във всички случаи да сътрудничим с Комисията по риболов, за да можем да идентифицираме и структурни проблеми и да можем в края на годината да видим каква е ситуацията, да работим по регламента за ННН е, риболов и евентуално да го ревизираме следващата година. Но във всички случаи настояваме и страните членки да създадат всички механизми да, да се прилага политиката на нулева толерантност за внос на подобни продукти в общността. А що се отнася до дейността на страните членки, е, както знаете и сигурно както ще се говори сега, е, ние сме Обучаваме, провеждаме обучение в Виго за страните членки за процедурите така че да могат страните да идентифицират дейностите по незаконен риболов, защото, както знаете, това е една организирана дейност и съответно нашите власти трябва да използват достатъчно интелигентни техники за разследване. Това е един нов начин на контрол на проверки, и под, за това обучаваме съответните власти от страните членки. Немалко такива обучения вече са се провели. През 2011 година ще имаме възможност да бъдем още по-ефективни в борбата с незаконния револов на ниво страни членки. Така че комисията е готова да прилага регламента и се очаква съвсем скоро време да има конкретни резултати както за списъците на кораби, които се занимават с ННН риболов, както, така и за страните, които се занимават с такъв риболов. И смятам, че с ваша помощ ще може и на външно, и на вътрешно ниво в общество да засилим борбата с незаконния риболов и съответно да пригодим и нашата дейност към това. Благодаря, готова съм да отговарям на всички въпроси. Господин Лавин. Госпожа Лювин. Благодаря. Благодаря на всички колеги за коментарите. Много се радвам, че много от вас говориха за удобните флагове. Този проблем трябва да бъде проучен обстойно и да видим как може да се справим с него. Това си е скандал световен мащаб. Много внимание се отделя в момента на страните, които представляват данъчен рай. Удобните пристанища също трябва да се разгледат на международни форуми. Господин Кадек зададе въпроси относно това как правителствата предоставят информация – Всъщност това е и една от целите на новия регламент за ННН риболова. Нищо да не може да влиза в Европейския съюз без документация за улова. Следващата стъпка ще бъде да се прецени дали тези документи реално доказват, че рибата е била законно ловена или не. Комисията говори за оценки по отношение на третите страни. Те правят одити в момента по отношение на редица страни. Можем да окоръжаваме една такава повсеместна практика. Радвам се, че господин Арсенис се съгласи с идеята да има независима оценка по отношение на регионалните организации за управление на риболова. Естествено, данните трябва да бъдат максимално прозрачни, за да се справим с проблема. Черните списъци трябва да се актуализират много по-често. Госпожа Барея, смятам, че е много важно да видим какво правим в Европейския съюз и как прилагаме регламента за ННН риболова. Естествено всички европейски пристанища трябва да засилят своята дейност и да отделят повече ресурси, както и да възложат на повече инспектори да се занимават с това, което се предвижда в регламента, защото не може да се инспектира само един кораб на 10 или да не се инспектират голямо количество документи. Това трябва да се прави по един надежден начин, защото иначе просто няма как да искаме от останалия свят да се държи отговорно. Благодаря на комисията за коментарите. Нека да кажа съвсем накратко, че следващия работен документ, който ще изготвим, ще съдържа информация за международното законодателство и какви са пропуските по отношение на този проблем. Какви видове законов инструментариум съществуват може да има економическо законодателство или нещо друго. Хич не са лесни нещата, както знаете, но ще се опитаме да действаме стъпка по стъпка, преди да представим окончателния вариант на доклада. Благодаря. Благодаря на комисията. Госпожа Лювин ще представи втори работен документ и след това ще определим дата някъде през април за крайен срок за внасяне на изменения. Така стигаме до края на тази точка и преминаваме към следващата точка настоящо и бъдещо управление на риболова в Черно море. Госпожа Йотова е докладчик. Това е доклад по собствена инициатива. От името на социалистите имате думата. Госпожо председател, уважаеми колеги, вие разполагате вече с предоставения документ. В него се постарах да бъда по-изчерпателна, за да насоча вниманието ви върху различни аспекти, свързани с Черно море, за да разширя информацията, свързана с този басейн. Това е нашата първа среща, нашата първа размяна на гледни точки Предстои написването на доклад по моя инициатива и много разчитам на вашите мнения, за да могат да се прецизират най-важните елементи, свързани с перспективите пред рибарството в Черно море. Сами разбирате, че проблемът Черно море най-общо има различни аспекти и в случая намеренията не са, не са да се направи цялостна стратегия за развитието на басейна, а да се средоточим именно върху развитието на риболова и на рибарството. Накратко, ето основанията за написването на този инициативен доклад. През 2011 година ще продължат разискванията по реформата в общата политика по рибарство. Този доклад би спомогнал за нейната пълнота, отчитайки спецификите на една определена акватория. До сега Черно море остава някак в страни и в периферията на европейската политика – Разбира се, за това има и обективни причини, свързани с членството на България и Румъния едва след 2007 година и големите политически промени след 1989 година, разпадането на бившия Съветски съюз, страните, които се отделиха, глобалните промени в тази част на Европа. До този момент Черно море и неговите специфики не са достатъчно отчетени, когато се формира европейската морска политика – на второ място, в Черно море се извършват много динамични промени на екосистемите и разбира се, това е в пряка връзка с развитието на рибарството. Нека да имаме предвид, че става въпрос за затворено водно пространство с голям приток на сладководни води и с плътен сероводороден слой на сравнително малка дълбочина, което предопределя както вида на рибните запаси, така и техните количества. На следващо място, морските територии са разпределени между граничещите страни, на практика няма открито море. След промените от 1989 Турция е страна, която води преговори за членство в Европейския съюз, но се очертава като най-важната риболовна нация, като ще спомена само две цифри. 89% от общия улов в Черно море и 91% от неговата стойност. Първите години на 90-те години сочат срив на риболова в Черно море, който не може да се възстанови и до сега. Причините са в разрушаването на традиционни екосистеми, невероятно замърсяване, поява на нови видове и прекомерен улов. Само през 90-те години уловът на хамсия, копърка и сафрит намалява 6 пъти за по-малко от 10 години – Съществуват изчезнали видове, като например черноморска скумрия и въпреки всички усилия през последните години възстановяването е без резултат. Силно намалени количества на калкан, което води до ограничен разрешен улов, като разбира се това въжи за всички страни, освен Турция, която отказва да се съобразява с тази политика. Между другото искам да отворя една скоба и да кажа, че по пътя на преговорите за, свое, за своето членство в Европейския съюз Турция все още не е затворила глава рибарство. Много е тежка ситуацията с сетровите риби. Средногодишният нерегистриран улов само около района на Азовско море стига до 5000 тона. От водите на Черно море окончателно са изчезнали ценни видове за последните години, като риба тон, риба меч и споменатата вече черноморска скумрия. На този фон липсва каквото и да е било общо споразумение между страните в Черноморския басейн. Единственият работещ документ, общ документ е така наречената Букурешка конвенция, но нейният акцент е само върху екологичното опазване на морето. Картината се промени значително след разпадането на Съветския съюз и до този момент дори няма ясни двустранни споразумения. И няма и проекти за тях. България и Румъния прилагат общата политика по рибарство в своите води след 2007 година, като през 2008 се определя за първия път общия допустим улов на копърка и калкан. Останалите страни, останалите четири страни около Черно море, не подкрепят политиката на общия допустим улов и квоти, което поставя двете страни, освен всичко друго, в неравностойна ситуация. Към това се прибави и засилващата се тенденция за нелоялна конкуренция и нерегламентирано лов пиратство, за което тенденции, за които стана дума и преди малко. Всичко това налага няколко извода. Черно море се нуждае от разработването на специална политика за опазване и развитието на рибните ресурси, предвид както изброените специфики, така и предвид реформата в общата политика по рибарство. Необходимо е създаването на предпоставки за по-точна аналитична и следователска работа за съхраняване на автентичните екосистеми на морето и състоянието на рибните видове. Имах много срещи с различни експерти, с научни среди. В момента такъв анализ няма. Никой дори не може с приблизителна точност да каже какво става точно в този воден басейн. Необходими са бързи мерки за преодоляване на срива на рибните запаси и тяхното развитие, което е от значение не само за екологията, но и за економическото развитие на целия регион. Ресурсното осигуряване за това би могло да бъде намерено и в предстоящата реформа на Европейския фонд за рибарство в новата бюджетна рамка след 2014 година. Подкрепих усилията на комисар Даманаки и Диджимаре за постигане на определени споразумения с страните извън Европейския съюз, Част по-скоро трябва да се намерят механизми за обща съгласувана политика между шесте страни около Черно море, която да има за цел съхраняването и развитието на биоразнообразието. Това вече е приоритет и на новия мандат на Европейската комисия, или това поне стана ясно след срещата с колегите от там. Липсата на общо споразумение между страните би могла да бъде заместена от рамков документ, от съобщение на комисията, в което да се съчетаят интересите на всички държави. Би трябвало политиката по рибарство в Черно море да се основава на принципите на многогодишни планове за управление, което е желанието и на двете страни членки, а съвсем наскоро имах възможност в Анкара, в турската столица, да разговарям и с турските колеги, които очевидно имат същите намерения. Голяма част от проблемите идват от липсата на институционална структура, която професионално и специализирано да следи за рибарството в Черно море. Това е наистина много тежък проблем. Повече от 10 години периодично се водят преговори за формата и отговорността на такава комисия, но до този момент няма никакви резултати. Съответно няма никакви мерки за контрола на улова, както и за трансграничните риболовни дейности. Очевидно е, че сега действащата Генерална комисия за рибарство в Средиземно море не покрива изискванията в тази посока. Има заявени намерения за засилване на дейността и в Черно море, преди всичко на проектна основа, но на този етап няма никаква почти реализация. След консултация с научни и професионални среди е, добре да се създаде нова структура е ясно, че е добре да се създаде нова структура, която специализирано да се занимава с проблемите на Черно море. Парадоксално е, че в Генералната комисия дори няма представители на двете страни членки на Европейския съюз. Искам да завърша с това, че разработването на предстоящия доклад би послужило не само за реформата на общата рибарска политика, но той ще бъде и част от една последователна политика на Европейския съюз с източните ни партньори. Напомням, че през 2007 година Европейската комисия изработи своето съобщение за черноморско сътрудничество, в което важно място беше определено на перспективите пред рибарството и важността от развитието на секторните политики. През миналата седмица в Страсбург на пленарното заседание беше прият доклада и на нашия колега Тариан Унгоряно, визиращ стратегия на Европейския съюз за Черно море. В този документ бяха прияти редица изменения по отношение развитието на рибарството. И съвсем накрая, бъдещия доклад би могъл да систематизира политиките, прилагани върху черноморското рибарство – политики, които в различни аспекти са засегнати в различни документи, без да има изградена цялостна и последователна система в нея. Благодаря. Госпожа Бария. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на госпожа Йотова за този много интересен доклад. Ние като цяло споделяме анализа на положението. Най-важното послание според мен е, че Черно море има нужда от регионален и координиран подход по отношение на управлението на рибарството и е, координиране на научната дейност и управление това отношение ние не смятаме, че има различно третиране по отношение на различните въпроси. В Генерална дирекция Маре започнахме един нов елемент, свързан с Черно море, един конкретен стълб. Споменахте доклада, който беше прият от вашия колега по стратегията за Черно море ние сме на най-съща вълна с това, което се казва в доклада. Обедени сме, че тази стратегия за Черно море неизменно ще постави фокус върху рибарството и ние ще се опитаме да изградим основите за един по-структуриран и солиден диалог с Турция, Русия, както и с други страни на Черно море. Както знаете, госпожа Даманаки посети Турция и Русия и Черно море беше един от основните въпроси, който се обсъждаше. Имаше споразумение, сключено с двете страни, да се развие сътрудничеството. В тази връзка в момента създаваме работни групи с Турция и Русия, за да обсъдим как да се създаде този процес на сътрудничество и какви да бъдат подробностите около него, особено когато става въпрос за глава рибарство. Вие Подчертавате справо във вашия доклад, че има две основни необходимости. На първо място трябва да се събира по-добра информация с научен характер, за да имаме познание, по-добро познание за това какво се случва в Черно море. И на второ място необходимостта от по-структурирана рамка относно регионалния подход за управлението на рибарството в тази област. Вие правите различни предложения, които са много интересни. По отношение на това как да се прави регионалното управление, вие казвате, че има различни възможности. Едната е, е ГК е РС или GFCM на английски. а, възможност е да има комбинация от различни общности. Опитваме се да видим дали може да има някаква друга организация в бъдеще, по която да започнем работа. Готови сме да обсъдим този въпрос с госпожа Йотова. По отношение на научната основа, Напълно сме убедени, че трябва да има създаване на устойчива и дълготрайна система за уточняване на състоянието на запасите, както и да се наблюдават всички видове редовно. Това трябва да засяга всички страни около Черно море. Всички те трябва да участват. Тази година учени от Турция и Украина участваха в работата на научния и технически комитет. Те дадоха информация заедно с колеги от България и Румъния, така че това е първата стъпка и ние ще продължим този подход. Then Интегрираната морска политика трябва да послужи за диалог между различните участници и да се опита да установи връзката между различните морски сектори, като се очита устойчивото развитие на крайбрежните райони, естествено в много различни райони на света и особено в Черно море трябва да има по-добра координация между управлението на рибните ресурси и интегрираната морска политика. В тази връзка ние работим за уточняване на една нова стратегия за използването на морските ресурси. Това е много важно в този район на Европа, където има голяма безработица. Госпожа Йотова справо подчертава, че сътрудничеството е ключов елемент, когато става въпрос за устойчивото управление на рибните ресурси в Черно море и ние сме готови да работим заедно с вас по тези инициативи. Не искам да говоря твърде дълго. Има няколко предложения от технически характер. По-конкретни елементи ние сме готови да ги обсъдим, ако нямате нищо против и ако имате желание, дългогодишните планове за управление, това определено е подход, който комисията насърчава. Готови сме това да обсъдим малко по-задълбочено. Няма проблем това да стане. Благодаря. Господин Шукалас. Благодаря, госпожо председател. Първо, искам да поздравя докладчика и да й благодаря за отличното сътрудничество и за много интересните предложения в работния документ. Тя е взела предвид различните гледаща, различни мнения. Има няколко неща, които искам да коментирам и които са отважно за мен – е, това са неща, които вие вече го споменахте. Изключително важно е да привлечем повече научни изследвания. Така че заключенията, които правим, да отчитат и економическите и социални последици, които ще проистекат. Също така трябва да работим с всички страни, които са около Черно море и особено членовете на Европейския съюз там имат задължение да спазват е, законодателствата на общността, що се отнася до риварството. Трябва да подчертаваме това. Трябва да се работи за запазването на запасите и въобще за басейна. На двустранни е, ниво също много важно да се работи, защото има много страни черноморски, които не са членове на Европейския съюз. Също за създаването на ново споразумение за областта е, много амбициозна е тази цел, но докладчика много правилно поставя проблема за липсата на такава структура. Черно море трябва да има съответния статут в е, общността и трябва да се отделят достатъчно усилия за Черно море. Какви е, резултати търсим? Може би, може би трябва да търсим альтернативни решения, примерно да се създаде една специализирана експертна група, като част от общата е, комисия за риболов за Средиземно море, която да се занимава само с Черно море. По въпроса за квотите и общите допустим улов, в България и Румъния се случват неща. Сега трябва да видим и многогодишните програми за управление. Те са много интересни, но надали ще бъдат лесно прияти от комисията. За риболова с парагади трябва да имаме предвид и научните изследвания там, трябва да видим какви последици може да има този риболов за Черно море. И също така трябва да отчитаме и екосистемите, да се търси равновесие там, защото те са много деликатни. Това са съвсем така спонтанните ми коментари, които ми които искам да спомена, когато ставам за управление на Черно море и смятам, че ще продължим тази дискусия. А, искам да благодаря и на колегите, и на представителите на Европейската комисия, с които наистина много добре работим по този доклад, защото сме още в началото за създаване на една различна политика, която е а, в известен степен нова за Европейския съюз, нова за Европейската общност. А, действително, целите, които си поставяме, могат да изглеждат на пръв поглед много амбициозни, но уверявам ви, това, този доклад може да бъде само една добра първа стъпка в това отношение, тъй като очевидно всички сме наясно и разбрахме и от тази дискусия, че става въпрос за една дългосрочна политика за развитието на целия този регион, от които известна част е, съществена част е развитието на рибарството. Аз искам да благодаря още веднъж на всички колеги от Комисията по рибарство в Европейския парламент, които ме подкрепиха за създаването на такъв инициативен комитет и които действително се заинтересуваха от тази тема, защото смятам, че имаме много какво да направим. Благодаря. Gracias a usted, gracias a la Comisión Europea y este tema lo volveremos a discutir en la reunión del... Да, ще дискутираме тази тема на 26 марта, естествено. И сега следващата точка по нашия дневния ред, господин Галагар. Становище за освобождаването от отговорност на дейността на агенцията във Виго. Но господин Галагър не е тук, защото трябваше да се върне в страната си, затова ме помоля аз да предам неговото становище. То е много просто, имате го във вашите документи. Всъщност просто се потвърждава, че Сметната палата подчертава, че бюджета от в размер на 10 милиона и 100 хиляди евро дава вярна представа за финансовото състояние на Агенцията за контрол на рибарството и изразява задоволството, че годишните отчети на агенцията са законосъобразни и редовни и съответно предлага на парламента да освободи от отговорност агенцията. Смятам, че няма проблеми. Можем да дадем срок е, за изменение 4 февруари и в комисията ще гласуваме на 15 март. С което стигаме до 15-та точка. Тя беше отложена. Така се реши вчера. И по точка разни не мисля, че имаме нещо, но Имаме съобщения по решенията за, от заседанието на координаторите. Всъщност тези решения не е останало време на заседанието, така че ние ще ги получим след е, като приключим и ще ви ги е, съобщим следващата седмица. Следващата среща е на 1 февруари Брюксел от 9 до 12.30 и от 3 до 6.30. И това е всичко, мисля. Благодаря, благодаря за присъствието, благодаря за усилената работа. Закривам заседанието.